подписване на актове, прияти съгласно обичайната законодателна процедура. Бих искал да ви информирам, че в среда, заедно с председателя на съвета, ще подпиша 16 акта, прияти съгласно обичайната законодателна процедура в съответствие с член 70.